Good afternoon, everyone. I'm very pleased to welcome you. Добър ден на всички. Много ми е удобно да ви кажа, много ми е приятно да ви кажа добре дошли на това изслушване. Ние ще разгледаме влиянието на напускането на Обединеното кралство на Европейския съюз върху околната среда, общественото здраве и безопасността на храните. Благодаря на всички за присъствието. В полунощ на 29 март 2019 година Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз. Естествено, това оттегляне на Обединеното кралство води до множество въпроси за бъдещето на Европейския съюз. Е, ще възникнат и трансгранични проблеми, които ще трябва да се разрешат. Е, за нас е важно да не се стигне до вреда за околната среда поради отслабване на сегашните нива на защита. Ние организирахме това изслушване, за да се опитаме да видим какво ще е влиянието на Брекзит е, върху политиките, които са в правомощията на нашата комисия. Възнамеряваме информацията, получена днес, да бъде предоставена на преговарящите в Европейския съюз, за да сме сигурни, че нашите опасения са отразени в преговорите. Ние искаме да сведем до минимум въздействието на Брексит върху ЕС. Що се отнася до протичането на срещата, всеки експерт ще разполага с по 10 минути за неговата или нейната презентация като след всеки две изложения е, ще има време за въпроси и отговори. Сега, без да се бавим повече, ще дам думата на нашия първи оратор, господин Георгс Карлсен, който е изпълнителен заместник-председател в Arla Foods за Европа. Благодаря ви, Благодаря, че дадохте възможност на Арла Фудс да участва в Европейския парламент и да се изкаже на това изслушване. И ясно е, че темата е много важна за Арла Фудс. Аз съм работил за Арла Фудс в Европа, преди това Арла Фудс в Обединеното кралство. Arla Foods, разбира се, би трябвало да предоставя храни и хранителна безопасност на възможно най-високо ниво. Ние винаги сме работили в тази област. Още 1880 започваме дейността си, като сме следвали неотменно тези цели. Трябва да кажа, че за нас Брекзит беше изненада. Ясно е, че нашият работен модел изисква вътрешния пазар да работи добре. Ние много се надявахме на различен резултат от референдума, но така или иначе зачитаме решението на британския народ и ще работим за възможно най-доброто решение. Може би съвсем накратко трябва да представя Arla Foods и да поговоря за важността на Брекзит, що се отнася до хранителната безопасност. Arla Foods е дружество за млекопреработване, което се притежава от 1000, е, от 11 000, извинете, 200 фермера от 7 държави членки на, обедин... на Европейския съюз. Това е Обединеното кралство, Германия, Швеция, Дания и Бенелукс. Печабата се споделя между фермерите от тези 7 държави членки. В управителния съвет участват 170 фермера, които представляват тези 11 200 фермери. Ние можем да кажем, че това е нашия малък Европейски парламент. Нашите фермери произвеждат около 14 милиарда килограма мляко. Това е четвъртата най-голяма мантра в света. Ние сме най-големия производител на биопродукти в света с 1 милиард на килограм биомляко. Разполагаме с около 75 мандри в целия Европейски съюз. Има и няколко извън Европейския съюз. Също така за нас това е част от една верига на доставки. Хранителната безопасност е изключително важна тема за нас. Що се отнася до Обединеното кралство, то е, може би, нашия най-голям пазар, 25% от световните ни приходи. Същевременно Обединеното кралство е и наш дом – дом на около 2700 фермера от Обединеното кралство, заедно с техните семейства, 3500 работника в мандрите в Обединеното кралство. Около 70% от приходите в Обединеното кралство идват от млякото, от нашите фермери там, които се преработват в мандрите на Обединеното кралство. Останалите 30% са вносни млечни продукти от мандри в целия Европейски съюз. Ние би трябвало да очакваме в случая на твърдия Брекзит около 2,7 милиарда килограма мляко да не се изнасят към Обединеното кралство. Следователно ще трябва да се търсят нови пазари. Имаме и руското ембарго, така че ще трябва да се помисли много сериозно ние би трябвало да плащаме на фермерите възможно най-високата цена за тяхното мляко. Трябва също така да опазим работните места, особено в селските райони и да има възможно най-свободната форма на търговия между Европейския съюз и Обединеното кралство след Брекзит, като същевременно е важно да има единство на вътрешния пазар до постигането на споразумение за свободна търговия, ние ще трябва да помолим за един дълъг преходен период. Достатъчно дълъг, е, за да може възоснова на статуквото да подготвим фермерите за новата пазарна ситуация. Освен това, аз имам предвид не само тарифните, но и нетарифните бариери, като говоря за това споразумение. При нетарифните бариери имам предвид административната тежест. В бъдеще Обединеното кралство ще трябва да спазва европейските норми или някакъв техен еквивалент, що се отнася до здравето на животните, ветеринарната медицина, лекарствата, хуманното отношение към животните и така нататък. Първата стъпка, разбира се, е да сме сигурни, че закона за отмяна на европейското законодателство означава просто транспониране на европейското законодателство в това на Обединеното кралство в частта безопасност на храните. Разбира се, това не означава, че в бъдеще Обединеното кралство няма да промени своето законодателство. Все още нямаме ясна тенденция в това отношение – би трябвало един такъв механизъм да залегне в бъдещото споразумение между Европейския съюз и Обединеното кралство, за да сме сигурни, че ще има изпълнение на европейските или сходни с тях норми. Нашата оценка за сега е следната. Очевидно е, че потребителите в Обединеното кралство имат същите тревоги, както тези във всички държави членки. Всички наши стандарти по-настоящем са хармонизирани, така че да няма риск за фермерите и няма занижаване на стандартите с цел конкурентно преимущество. Потребителите не го искат, не го искат и търговците на дребно не го иска Ярла Фудс. Потребителите в Обединеното кралство, както и в Европейския съюз, искат безопасна, хубава храна, искат законодателна рамка. Виждаме тенденцията потребителите в Обединеното кралство да са по-склонни да приемат европейския, а не американския модел – не би трябвало в бъдеще Обединеното кралство да въвежда по-низки стандарти, отколкото Европейския съюз. Нашият кооперативен модел означава непрекъснато фокусиране върху подобряването на хранителната безопасност. Обединеното кралство не е само най-големия ни пазар, той и нашия дом – много е важно да оптимизираме използването на млякото на нашите фермери, на уменията на нашите работници, като тенденциите и в ЕС, и в Обединеното кралство показват, че хората искат да се запазят същите стандарти. Опасността да има различен стандарт би трябвало да бъде сведена до минимум. Но при тъй наречения твърд Брекзит може да се окаже, че 2,7 милиарда килограма мляко вече не могат да се изнасят в Обединеното кралство и ще трябва да се търси ново място за износ. Този твърд Брекзит ще се отрази на фермерите и потребителските цени, особено в Обединеното кралство. Като членове на Европейския парламент, вие сте част от процеса на вземане на решение. Искам да ви насърча да се работи за това да няма тарифни и нетарифни бариери при търговията на млякото и млечните продукти. Благодаря. Now, uh, our... Благодаря. Следващия оратор е госпожа Сил Дейвис, която е стратегически съветник. Благодаря. Благодаря за възможността да се изкажа на това изслушване днес. В началото искам да кажа няколко думи за моята организация, позната като WITCH. Ние сме независима организация на потребителите във Великобритания. Финансирани сме е, благодарение на продажбата на информация за потребителите и благодарение на други инициативи, зад които стоим. Ние сме независими, аполитични. Нашите членове набравят около милиони и половина и е, сме една от най-големите организации на потребителите в Великобритания. Нашата позиция относно референдума е неутрална. Искаме обаче за потребителите да има възможно най-добър резултат, след като Великобритания напусне Европейския съюз. Искам да говоря сега за три конкретни проблема. На първо място ще представя съществуващото положение, каква е европейската рамка в рамките на безопасността на храните. След това ще говоря за предизвикателствата и възможностите, свързани с Брексит и накрая ще говоря за приоритетите. Започваме. Каква е настоящата законодателна рамка? Европейския съюз и Великобритания са много тясно свързани, що се отнася до безопасността на храните и що се отнася до цялостната политика в областта на храните. Тази рамка се разви в продължение на много години поради кризите, познати като а, кризата с болестта, лудата крава или пък а, кризата с конското месо. Като цяло ние смятаме, че законодателството служи на потребителите. Е, по-настоящем обаче, знаете, законодателството преминава през един преглед и аз смятам, че принципите, които в момента са в законодателството, би трябвало да бъдат запазени бизнеса би трябвало да гарантира, например, безопасността на храните, но публичните органи също играят важна роля. Те трябва да гарантират също така безопасността на потребителите. Европейският модел на анализ на риска е много по-различен спрямо този в други страни. И аз мисля, че това е нещо изключително важно и този модел трябва да се запази. Какви са ключовите черти тук? Независимостта на оценката на риска, а именно признанието, че трябва да има научни доказателства за всяко едно решение. Това не е единствения фактор, обаче. Има и други легитимни фактори, свързани с етични проблеми, с хуманното отношение към животните, както и други фактори, свързани с регулацията на храните като цяло. Много е важен и принципа на предпазливост. Когато говорим за несигурност, основният водещ принцип е защитата на здравето на потребителите. Регламента, знаете, създаде и Европейски орган за безопасността на храните. Водещ принцип там е оценката на риска. Много е важно да има независима агенция, която да не се подчинява нито на интересите на промишлеността, нито на интересите на политиците. Този принцип би трябвало да се запази. По отношение на цялостното законодателство на лист дали става дума за ГМО или за добавки към храните или за нещо друго, законодателството като цяло задава конкретни изисквания. Регламента за официалния контрол от своя страна уточнява какви инспекции трябва да има в държавите членки. Освен това, той възлага важна роля на Европейската комисия по отношение на ветеринарната служба. ГДСАНТЕ проверява, например, какво правят държавите членки, как изпълняват разпоредбите освен това, комисията следи доколко се спазва законодателството от страна и на, и на, на други е, органи. Има някои много важни инициативи, като системата за бързо реагиране за храните и фуражите. Е, тази система и други подобни системи са много важни, когато става дума за справяне с предизвикателствата. Има и е, система за проследяване по отношение на вносовете, вноса, който влиза през Роттердам в Съюза или през е, британски пристанища. Искам да подчертая, че имаме и общи предизвикателства и те ще останат общи. Ако погледнете основните причини за отряването с храни в Великобритания и в другите държави членки на Европейския съюз, ще видите, че проблема се крие основно в регулацията, тълкуването на това какво представляват замърсителите, какви са рисковете свързани с тях. Тези проблеми ще останат и ще бъдат общи. Има някои въпроси, които още не са намерили своето решение и ще е интересно да се види какво ще се прави от тук нататък. Тук, за пример, мога да дам клонирането на животните. По отношение на възможностите, е, тук искам да говоря предпазливо, защото по-настоящем не се знае каква ще бъде връзката между Великобритания и Европейския съюз в бъдеще и съответно много от това, което ще се случи, ще зависи от това дали ще има търговска сделка или не. Е, гъвкавостта до голяма степен също ще зависи от това доколко Великобритания ще може да се отклонява от съществуващата европейска рамка. Един от е, основните въпроси е свързан с общата сълско-стопанска политика. Ние ще напуснем е, пределите на тази ОСП и съответно е, трябва да се види до каква степен ще бъдат защитени интересите на потребителите. Би трябвало да гарантираме, че има тясна връзка между здравеопазването, сълското стопанство и всички други елементи на ОСП, които са прерогатив на различни министерства или пък различни генерални дирекции. Трябва да се види до каква степен можем да приравним стимулите за развитие. Тук имам предвид производителността, екологичните цели, целите свързани с качеството на храните. Един от основните въпроси, които трябва да се обсъдят е, е механизма за изпълнение, тъй като той би трябвало да бъде пригоден Особено ако отношенията между ЕС и Великобритания станат по-сложни, отколкото очакваме. Има и области, в които регулацията би трябвало да се подсили. Не става дума за цялостна реформа, защото като цяло модела работи добре, но има някои нерешени въпроси, например по отношение на информацията за качествата на храните, етикетирането, проследяемостта. Е, всичко това може да се укрепи, за да се укрепи и защитата на потребителите. Много е важно, освен това, да се гарантира, че Великобритания ще спазва подхода за много високи стандарти по отношение на качеството, здравеопазването и хуманното отношение към животните. Естествено, бъдещите ни отношения ще имат сериозно въздействие върху това доколко Великобритания ще може да се отклонява от претите стандарти. По отношение на предизвикателствата, три неща. На първо място, правителството на Великобритания е поело ангажимент да транспонира цялото европейско законодателство в британското е, към момента на напускане на Съюза. Има обаче оперативни аспекти, които трябва да намерят е, своето решение. Те са свързани основно с оценката на риска, какво ще правим с нашите отношения с Ефса, какво ще правим с мрежите, на които разчитаме в момента, за контрола, за изпълнението. В интереси на двете страни е да продължим тези отношения и аз мисля, че не би трябвало да има несигурност тук. На ниво Европейски съюз, на ниво Великобритания по-скоро ще трябва да се изгради капацитет, ако ние искаме да напуснем съществуващата рамка. Тук трябва да се говори за избягването на дублирането. Има основополагащи принципи в хартата на основните права в договорите. Те са свързани с законодателството в областта на храните, свързани с, с, с високото ниво на защита на здравето на човека, защита на потребителите и прословутия принцип на предпазливост. Бихме искали бъдещото законодателство да спазва тези принципи. Бъдещата търговска политика на, Евро... на Великобритания е нещо изключително важно. Правителството на страната е поело ангажимента да спазва най-високи стандарти, но не трябва да се забравя, че ще преговаряме с страни, които имат много различни нива на защита на потребителите и на безопасността на храните. Например, ако погледнем САЩ, един на всеки шестима американци се трови с храна всяка година. В Европа един на всеки 66 човека се трови с храна. Така че ние не трябва да се отказваме от своите стандарти. Между другото, много е важна и ангажираността и участието на потребителите. Например, по отношение на допустимостта на методите за производство. Е, тази причастност от страна на потребителите ще бъде в е, сърцевината на бъдещия подход на Великобритания. И накрая нещо във връзка с казаното от колегата. Много е важно да избягваме шоковете, да гарантираме безпроблемна търговия, защото иначе би имало негативно въздействие върху потребителите и върху хранителната верига. А от там нататък може да се стигне до измами и до а, намаляване на съществуващите стандарти. В заключение, приоритетите Потребителите трябва да са в сърцевината на преговорите. Те трябва да са пред очите и на двете страни, когато се преговаря. И ние искаме това наистина да е така. Необходимо е да се поддържат най-високи стандарти. В Великобритания искаме да гарантираме, че европейското законодателство ще се прехвърли Необходимо е да се гарантира регулаторната рамка, трябва да се укрепи режима за изпълнение в Великобритания. Искаме, освен това, да използваме възможностите е, да е, се предпазим от е, заболявания. Не би трябвало да имаме по-низки стандарти в това отношение. Освен това, би трябвало да имаме възможност да разчитаме на научната оценка, на експертизата, освен това е важно да имаме добри бъдещи отношения и трябва да продължим и а, е, своите а, е, добри сътрудничества в рамките на международни органи, като СЗО, Кодекс. Всичко това ще е много важно, като си има предвид е, колко е комплексна и глобализирана веригата на доставки на храните в световен план. Това е накратко нашата позиция. Естествено, готова съм да отговарям на въпроси. Благодаря ви. Както казах в началото на изслушването, сега е време за въпроси и отговори. Може да вдигате ръка, ако искате да се изкажете, или пък да зададете въпрос. Няма да се записваме предварително. Господин Тейлър, вие сте първи. Uh, Благодаря много, госпожо председател. Благодаря на двамата докладчици за интересните ви изказвания. Искам да поставя въпрос на господин Карлсън в, в случая на така наречения хард Brexit е, и е, в съответствие с е, правилата на Световна търговска организация по отношение на млечните продукти. Какво ще бъде отражението върху производителите от 27-те държави членки, особено в Ирландия, където и Великобритания е един от първите, една от първите целеви държави и след това какво ще стане в такъв случай с нашите отношения? положение, в случай, при положение, че се предприеме хард Брексит. Нека изслушам още два или три въпроса. Госпожа Бриеда, благодаря. Благодаря на двамата иска докладчици. Имам редица въпроси, но ще се опитам да бъда кратка предвид е, краткото време от Арла чу, чухме, че е, има повече внос към Великобритания е, и е, по-малко излизат. Понеже видяхме едно малко детенце на слайда ви, произвеждат ли се бебешки млека в Великобритания? Има ли производствени мощности, които изнасят стока в Европейския съюз и разбира се млечните продукти, както е, трябва да се доставят своевременно. Ако има забавяне на границите, какво ще стане с до, доставчици, с доставките по ем, шосеен път? Е, има ли достатъчно оборудвани камиони за превоз е, по, по, през Дувари Кале на тези стоки? Важно е да се, че, че подчертахте въпроса за ролята на подобрената защита на потребителите в Великобритания. Когато обсъждахте с правителството относно защита на потребителите, защита на етикетиране, защита на храната, какво чухте вие при преговорите с правителството? какво ще стане, ако Великобритания е извън европейската система, особено ако ние излезем а, при твърди правила и колко време според вас ще отнеме създаването на компетентни регулаторни органи по тези въпроси в Великобритания. Следващ, следващ е, изказване, господин Бренда. Е, е, имам общ въпрос към двамата. Великобритания е страната с най-голям брой на населението в Европейския съюз. Ясно е, че след Брексита средата за продоволствие ще бъде, така да кажем, смесена. Ще има различни посоки на движение. Има едно един сценарий, при което по-заможните хора ще купуват висококачествено произведени в Великобритания храна и може би една трета от населението с по-низки доходи няма да имат избор, освен да избере по-ефтините храни и извън Европейския съюз очевидно съществуват големи възможности за внос на ефтина храна и това е аргумента на, на част от консерваторите беше, че ние ще можем да пазаруваме на световния пазар и да предоставим по-ефтини храни на потребителите, но всички знаем, че ефтина храна не е непременно е, произведена в съответствие с хош, не притежава необходимите хранителни качества и реалната опасност, разбира се. Е, е не спазване на стандартите за безопасност на храните, което повлича след себе си заболявания и така нататък. Какво мислите вие? Това а, реална възможност ли е или всички, ние няма да тръгнем всички да купуваме ефтина храна в Великобритания, но много от британците няма да имат друг избор. Това означава по-голям пазар за ефтини храни с всички проистичащи от това негативни последствия. Съгласни ли сте или не с това твърдение? И сега нека да чуем нашите нашите гости, казва председателката, кой първи ще вземе думата. Господин Карлсен, позволете да се опитам да отговоря на първите въпроси за твърд, твърдо излизане от, на Великобритания, хард Брексит, както вие казахте, Великобритания има дефицит в производството на млеч, мляко и млечни продукти и е, както като суровина, така и като преработени продукти е, с около 20%. Т.е. Великобритания е зависима от внос на мляко и млечни продукти. Разбира се, взаимоотношенията с е, в Република Ирландия е много важно да речем за доставките на сирене чедър, но и много други стоки, млечни продукти от Европа. Един от поставените въпроси в Великобритания беше, е, че е, трябва да попитаме нашите фермери. 25% от фермерите произвеждат мляко. Предизвикателството пред Великобритания, е, че няма производствен капацитет така че ще се наложи на да се мисли по въпроса. За това ние е, казваме, че от гледна точка на потребителите ще мине време просто да се, дори само да мислим, ако говорим за създаване на производствени капацитети от различен вид. Така че разглеждаме различни сценарии. Обеден съм, че и колегите от промишлеността мислят същата посока, но е трудно да предприемем сериозни стъпки в момента, без да имаме сигурност. Всяка фирма би, не, не, няма фирма, която да предприеме а, е, сериозни инвестиции при опасност от е, по-нататъчни неблагоприятни и развития. За бебешките млека и бебешки храни аз не мога да кажа за всички. Ние не произвеждаме бебешко мляко в Великобритания. Е, мисля, че в това отношение ще разчитаме на внос на подобни храни в Великобритания. Що се отнася до последния въпрос, нека да кажа, има потенциална опасност има потребители и търговци на дребно, които се опитват да постигнат по-висок стандарт на храните. Е, работили сме много в това отношение, опитвайки се да предложим качествена храна на достъпни цени. И все пак сценария, сценарият на отсъствие, при, при сценария на отсъствие на млечни продукти в Великобритания, по-ефтината храна на по низко качество, с по низко качество може да излезе на пазара, което е от особено голямо, затова е от особено голямо значение да има минимални стандарти, които да гарантират достъпна храна на разумно качество на всички потребители. Ако позволите да отговоря на последните два въпроса, това е госпожа Девис относно защита на потребителите, независимо дали ще имаме гаранции от правителството за етикетирането в общи линии. Правителството в момента не може да каже, че ще намали защита на потребителите, ще, ще поддържа стандартите. Но нямаме конкретен дебат по въпроса какво ще представлява това. Много е важно е, приоритетите интересите на потребителите да бъдат изведени в приоритет. Така че е, въпросът ще бъде разгледан включително и в е, Камерата на лордовете. Е, как ще се претвори европейското законодателство в е, британското законодателство, те първа ще се види. Това ще зависи до голяма степен и от отношенията ни с Европейския съюз, какви стандарти ще се прилагат. В момента нещата се обмислят, но няма ясни планове или е, ясни решения как ще се сътруди, сътрудничи, например, с е, Европейската агенция за безопасност на храните, ЕФСА. Бихме искали въпроса да се реши възможно най-скоро, за да имаме ясни варианти, най-ясни правила. По отношение на занижените стандарти, трябва категорично да гарантираме, че това няма, до това няма да се стигне. Така че ние е, имаме възможност възможност за проследяване поведението на потребителите в различни области. Не смятам, че се нараства броя на хората, които пазаруват ефтини храни, но все пак трябва да има един правен минимум и е, за да се гарантира избора на потребителя. Но е, тук говорим за безопасност на храните, за информираност на потребителя. Е, това са просто стандартите на благодействие спокойствието, на, на доброто качество на живота. Кога, когато обаче на сцената излизат цените, нещата могат да се променят много. И освен това, ние им, може супермаркетите да приложат собствени стандарти, но трябва да има общи минимални стандарти, които трябва да бъдат заложени в британското законодателство. Разбира се, когато хората имат финансови затруднения, те ще купуват по-ефтини храни, особено когато говорим за ефтини супермаркети, но ние ще изискваме и там спазване на минерални стандарти, което пък отново ни кара да се обърнем към режима на правоприлагане, в който имаме. Това предполага правителството да предприеме съответни мерки. Ако цените се повишат, можем да очакваме в това отношение нарушения и измами. Благодаря. Председателката, благодаря. Има ли други въпроси, госпожа Карлик? Благодаря. По повод току-що казаното, вие много ясно изразихте позицията си за млекопроизводството в е, Европа на 27-те. Какво е, правите е, вие и другите европейски фермери? Е, от, по член 50 и 50 имате ли яснота, наясно ли е общността как, как ще се отрази твърдия Брексит на целия бранш и това може да доведе до нелоялна конкуренция, може да се стигне пък до дефлация на цената в Европа на 27-те и особено в Ирландия. Какво ще е, направите по този въпрос? Ще се разгледа ли този въпрос е, между млекопроизводителите? И освен това за въпроса на границата между Ирландия и и Великобритания. Е, чухме английската позиция. Е, какво мислят останалите 27? Мисля, че в името и на политиката, и на бизнеса трябва да намерим решение. Предполагам, че вие много сериозно обмисляте въпроса. Питам се, имате ли някакви предложения и какви биха били те? Председателката, има ли други въпроси? Очевидно не. Нека чуем отново нашите гости. Имате думата. Господин Карлсен, да, аз просто пропуснах да отговоря на въпроса за фериботите и транспорта през Кале. Е, и какво смятаме да правим ние. Да, ние имаме около 6500 контейнера, които влизат на британска територия ежегодно. Въпросът е как ще можем заедно с Великобритания да постигнем ефективен митнически контрол така че да няма задръствания и опашки от към, на цистерни камиони на границите. Да, с, наясно сме, че има такъв проблем. Има различни предложения. Ние работим и с представители и опита, на база на опита в трети страни, за да решим въпроса. По тук що поставения въпрос, как какво правим по въпроса в случай на, за разрешаване на въпроса Хард Брексис и какво ще стане, ако 2,5, потенциално 2,7 милиона литра мляко няма да отидат в, да поступят в Великобритания. Не съм сигурен, че това ще стане, но резул... последствията могат да бъдат сериозни. Това мляко ще трябва да бъде пласирано в Европа на 27-те или е изнесено на други пазари. Обсъждаме различни варианти с правителства, правителствени органи, как да се справим с въпроса и какъв би бил евентуалния ефект. Трябва да кажа, разбира се, ние се справихме с руското ембарго след известни турбуленции. Ние, но тук говорим за сериозен бизнес с Великобритания и се опасявам, че липсата на на производствени капацитети ще затрудни е, нещата и за фармерите. Ирландия. Сложна тема. Нямам готови отговори, за жалост. Няма съмнение, че Великобритания до голяма степен зависи от вноса от Ирландия, особено на сирене чедър, но и на други млечни продукти. Там отношенията са наистина много особени. Трябва да се намери решение, ако ме питате, но ако ме питате какво е решението, не мога към момента да направя добри предложения. Благодаря. Още нещо по обсъжданите въпроси, пита председателката. Не, ако нямаме други въпроси, благодарим на двамата гости по темата за безопасност на храните. Можете, разбира се, да останете и да проследите по-нататък дискусията, която навлизаме в темата околна среда. Сега ще чуем госпожа Шарлот Бърнс от университета в Шефилд. Благодаря ви. Първо трябва да обясня, че аз съм член на една по-голяма мрежа, която обединява учени от Обединеното кралство и от Европа, които се интересуват от влиянието на Брекзит върху екологичните политики. Освен това, Работя и за научния съвет в Обединеното кралство. Принципно, дори и да нямам отговора, знам към кога да се обърна, за да получа отговор. Бих искала да говоря за причините за екологичните политики. Те са експертни, економически и екологични, тъй като е много важно да знаем защо екологичните политики са толкова съществени. Първо, екологичният елемент, ако трябва да парафразирам Бил Клинтън, е изключително важен. Ясно е, че замърсяването не признава граници и за това имаме и такава политика – Обединеното кралство няма добра репутация в това отношение. През 70-те години имаше много проблеми с смога и кумините на предприятията. Тези емисии след това доведоха и до киселиния дъжд в Норвегия, отразиха се и на други места в Европа, в САЩ също имаше проблеми. Следователно, беше необходимо нещо да се направи. Е, Обединеното кралство реши, че ще изгради едни дълги тръбопроводи и така отпадъка да стигне до Северно Ирландско море. Тези примери показват, че ние трябва да работим по трансграничното замърсяване, защото иначе всичко има своите последици. Дадените примери показват защо се притесняваме от влиянието на Брекзит. Принципно екологичното опазване не е много добро в моята страна. Ако има напредък, то е след 70-те години, благодарение и на Европейския съюз. Решенията в Брюксел и Страсбург със сигурност имаха положителен резултат в Обединеното кралство. Много е важно сега, като излизаме, това да не се отрази зле на останалата част на Европа. Би трябвало да се запазят стандарти еквивалентни или равни на тези, които имаме в Европейския съюз. Вторият елемент, на който искам да се спра, е експертността. Ние знаем колко са сложни екосистемите – въпреки това ние не напълно разбираме екологичното отражение на нашето поведение. Много е важно да си дадем сметка, че моделите в една страна се усещат и в друга. Например, намаляването на насекомите в природните резервати в Германия. Сега учените се питат дали то говорим за една тенденция, която обхваща и други страни. Единствено чрез поделянето на данни можем да получим отговор. Споделянето на данни и експертност ни дават възможност да разберем как се отразява поведението на човека върху света на природата. Тук е необходимо да се работи с Европейския съюз, да имаме достъп до Европейската агенция за околна среда, и изобщо винаги да се търси сътрудничеството. Третото е економиката. Основното в екологичните политики в началото, имам предвид ЕС, бяха економическите стандарти и трябваше да няма екологичен дъмпинг. Освен това, в началото много от директивите и регламентите бяха прияти като част от нормите на единия пазар по договорите. Има добри економически причини, така че Обединеното кралство да се придържа към същите стандарти като Европейския съюз. Всъщност, краткосрочно нещата няма да се променят кой знае колко, но дългосрочно сигурно ще има отклонение – защото за нас запазването на основното от европейското законодателство като една зелена линия би било нещо много положително. Същевременно всичко това се отразява и на конкуренцията, защото ако една страна е оставена на страна, тъй като екологично не изпълнява стандартите, тя естествено се оказва в по-лошо положение. Следователно, едни и същи норми за опазването на природата са важни за развитието на економиката. Това бяха трите ета в моето изложение, но искам да се спра на още няколко съображения. Първо правното. Ясно е, че европейското законодателство е по-ясно, е, залага едни по-високи стандарти с по-дълги срокове, отколкото вътрешното законодателство в Обединеното кралство или международното екологично законодателство. За това и би трябвало да обърне внимание на аргумента. Казва се, че в Великобритания трябва да се прилага по-широката рамка на международното екологично законодателство след Брексит. Но аз съм много скептично настроена. На второ място климатичните промени. Има някои сериозни опасности, въпреки че ние сме лидер. През последните няколко дни комисията реши, че ЕТС трябва да се разглежда отделно от влиянието на Брексит. Но все още голямата въпросителна е как Обединеното кралство ще постигне своята цел, ако не е член на ЕТС какви ще са също така отраженията на бъдещия пазар на въглеродни емисии. Необходимо е и вземащите решения в Европа да помислят за това, защото от това зависи и нашата възможност да изпълним задълженията си по Парижкото споразумение – на второ място трябва да говорим е, за политиката и дипломатическата експертност на Обединеното кралство. Обединеното кралство е било водач, що се отнася до климата и международните преговори. На него обикновено се гледа благосклонно. Затова след Брекзит би трябвало сътрудничеството да продължи и да се възползваме от тази дипломатическа експертност. На трето място ще се спра на баланса на политики в съвета. По измененията на климата и селското стопанство Великобритания винаги е проявявала амбициозност. Европейския парламент в това отношение има потенциален партньор в съвета. И последното, което искам да кажа, е свързано с отделянето. Патрик ще се спре много по-подробно на този въпрос. Аз съм участвала на заседанията на 12-те нации във Великобритания. Непрекъснато се казва, околната среда ще бъде забравена в хода на Брексит. Аз винаги съм била активист, винаги съм се занимавала с тези въпроси. Започнах първо работа в Европейския парламент като асистент, преди след това да напиша своя докторат. Необходимо е да настояваме за екологичния дневен ред. Брекзит има много важни последици за бъдещето и аз се надявам, че вие ще упражните своите правомощия, за да не се позволи да се забрави за околната среда в преговорите по член 50. Благодаря. Патрик Кезмънд, който завежда Northern Ireland Environment Link. Заповядайте. Добър ден. Благодаря за поканата. Днес се изказвам от името на две организации. Northern Ireland Environment Link от една страна. Е, тя координира голям брой е, екологични организации в Северна Ирландия. И от друга страна се изказвам от името на организацията Environmental Pillar от Ирландия, която има същата роля. Ще е, изкажа нашите сериозни тревоги относно потенциалното негативно въздействие върху околната среда от страна на един твърд Брексит. Европейския съюз отдавна има дневен ред в областта на околната среда и от дълго време финансира екологични проекти от двете страни на границата. Освен това, Европейския съюз винаги е бил гарант на споразумението от разпети петък. Знаете за това политическо решение между Великобритания и Ирландия. Освен това, Европейския съюз работи за защитата на нашето общо културно наследство. Ето защо ние приветстваме решението на Европейския парламент да се запази сътрудничеството на Ирландския остров и след Брексит. Ние се радваме на вашата политическа подкрепа. Вие, освен това, подчертавате, че трябва да има помощ за екологични цели и с оглед да се избегне екологичния дъмпинг след Брексит. Разбирам, че сте получили моят документ, който обобщава нашите основни притеснения във връзка с Брексит. Там има и препоръки. Имаме редица ключови препоръки с цел да се избегне твърдата граница на остров Ирландия след Брексит. На първо място, процеса по член 50 би трябвало да включва в себе си въпроса за трансграничното екологично сътрудничество, такова каквото то е очетано в споразумението от разпети петък. Освен това, би трябвало да се вземат предвид европейското законодателство, политики и механизми за финансиране. На второ място, Северна Ирландия и Ейре споделят общи природни ресурси животни, растения, води. И не само. Ние смятаме, че всички природни богатства на остров Ирландия трябва да се разглеждат като, единен, а, като една биогеографска единица. На трето място, за да се гарантира сътрудничеството и за да се попречи на нелоялната конкуренция, би трябвало да има възможно най-голямо регулаторно сближаване между Ери и Северна Ирландия по всички въпроси, които са включени в екологичното законодателство на Европейския съюз. На четвърто място, ние смятаме, че има нужда от механизми, за да се гарантира поне едно еквивалентно ниво на екологична защита в Северна Ирландия след Брексит. В допълнение, към това, което се осигурява от законодателството на Европейския съюз. И на следващо място, като се има предвид значителната роля на европейските институции, що се отнася до спазването на законодателството и що се отнася до справедливостта за европейските граждани и за техните организации, ние смятаме, че трябва да има механизми за изпълнение, които да бъдат еднакво добре прилагани от двете страни на границата. Благодаря за това, че ме поканихте и съм готов да отговарям на въпроси от ваша страна. Благодаря, казва председател председателката. Ако искате да говорите, моля да вдигнете ръка. Госпожа Чалдърс е първа. Um, yes, um, this is a very interesting meeting. Благодаря. Много интересна е тази среща. Един въпрос към господин Кейсмант. Какво смятате, че може да се направи, за да се попречи на едно лошо стечение на обстоятелствата. Имам предвид е, екологичните структури в Ери и Северна Ирландия. Има ли изградени структури, има ли нови организации, нови институции, които да помогнат, за да не се стигне до проблеми? Знам, че в Северна Ирландия по-конкретно има сериозен проблем в това отношение. Благодаря. Благодаря госпожа Магинес. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за възможността да задам въпрос. Никак не е лесно би било добре да кажете малко повече във връзка с първата ви препоръка. Вие споменахте споразумението от разпет и петък. Аз ще участвам в заседание на комисията АВКО и там ще обсъдим Брексит и ще обсъдим проблемите на остров Ирландия. От екологична гледна точка, бихте ли казали защо е толкова важно споразумението от разпет и петък? Кажете ни, освен това, дали бизнеса и еколозите са на една вълна по този въпрос. Дори да не са, мисля, че след това изслушване те ще бъдат на една вълна. Какво казват хората, ако Брексит се случи такъв, какъвто не искаме да го виждаме? И на трето място, какви според вас са решенията? Вие чувате какво се случва в хода на преговорите, знаете докъде са стигналите. Бихте ли помогнали по някакъв начин с експертен опит на дебата? Благодаря, господин Тейлър. Благодаря. Благодаря на двамата оратори. Идния месец на пленарната сесия в Страсбург ще гласуваме по резолюция за Брексит и ще се каже, че вероятно не е постигна достатъчен напредък по член 50 и в хода на преговорите, за да започнат разговори в областта на търговията. Може да се стигне до там обаче, че да се каже, че има и достатъчно напредък и може да има насоки за търговските преговори. Ако се случи второто, какво бихте казали за това как трябва да се защити европейски като околна среда, тъй като знаете, че имаме общи водоисточници, общи местообитания по силата на директивата за птиците и не само. Смятате ли, че можем да имаме задължителни стандарти, които да бъдат задължително наблюдавани в рамките на бъдещите отношения между ЕСА и Великобритания? Как може да се гарантира, освен това, че търговията няма да пострада от това, че Великобритания евентуално ще въведе по-низки стандарти. И накрая, какви правни механизми имаме за да гарантираме е, съобразяване с законодателството в случай, че не се спазват решенията на Европейския съд. Нека да чуем отговорите на тези е, въпроси и след това ще минем към други въпроси. Господин Кейсман, благодаря. В началото, по отношение на структурите, новите организации, е, ние смятаме, че трябва да има нова структура в Северна Ирландия, за да се гарантира спазването на екологичното законодателство и насоки. В Северна Ирландия нашата система е много по-неразвита, много по-малко развита от тази в останалата част на Великобритания. И мисля, че това е една отлична възможност тази възможност трябва да се оползотвори. Имаме известни тревоги в това отношение. Не можем да се похвалим с кой знае какво екологично управление. По отношение на трансграничните органи и структури, опасявам се, че не мога да коментирам. Вече имаме няколко трансгранични органа, включително агенцията ЛОХС, е, която отговаря за Лохвол и Карлинг Фудлох. Е, бъдещето на тази организация е много неясно с оглед на преговорите по Брексит. Няма да има кой знае каква сигурност дори при добра договорка. Е, и накрая, всъщност, не знам какво трябва да кажа по третия ви въпрос. Част от проблема се крие в това, че има оспорвани граници в рамките на тези езера. Спора е между Великобритания и Ейре. Всъщност този диспут, тези граници през последните години са се превърнали в територия, в която никой не иска да навлиза. А това са много важни от екологична гледна точка области и те в момента са в нещо като сдъна на улица. Не им се осигурява необходимата защита. Много неща се случват там, без да има екологичен контрол. Аз мисля, че би трябвало да говорим за създаването на нови структури в Северна Ирландия. От друга страна обаче съществуващите структури трябва да продължат да работят и трябва да може да работят и в бъдеще. По отношение на споразумението от разпети петък, мисля, че поне до сега околната среда не е вземала видно място в рамките на цялостното споразумение. Най-често се говори за въздействието му върху общностите на острова. Само, че колкото и да е интересно, екологичното сътрудничество в хода на времето стана все по-засилено и има големи проекти. Не на последно място поради финансирането от страна на Европейския съюз по силата на различни механизми. Мирният процес, знаете, се финансира е, чрез е, средства от специални европейски програми. Е, има и средства, които идват по програмата LIFE и не само. Въобще много различни екологични проекти се финансират и една от основните ни тревоги е, че тези възможности за финансиране или ще изчезнат съвсем, или средствата по тях ще намалеят. А това ще има е, неизменно ефект върху екологичното ни сътрудничество от двете страни на Ирландския остров. Споделям казаното от госпожа Магинес. Е, дневният ред не е на първо място в хода на преговорите и ето защо ние дойдохме с е, такова желание днес. Искаме да повишим осведомеността относно проблема. Мисля, че екологичното въздействие засяга всички нас. То засяга чистотата на нашия въздух, на нашите води. Би трябвало да осъзнаем мащаба на проблема. По отношение на решенията и информацията, която аз бих дал, мисля, че всички ние сме в нелеко положение. Проблема с границата създава един почти е, нерешим проблем как да помирим тази мека граница, която съществува в момента с идеята, че Великобритания напуска европейското економическо пространство, напуска единния пазар. Без съмнение ще имаме много сериозен проблем и е много трудно да се види какво е неговото решение. Аз мисля, че в резултат от всичко това, в крайна сметка ще имаме някакъв вид твърда граница, по-настоящем тази граница ще бъде на остров Ирландия и това ще има сериозни последици за много различни области, една от които ще е околната среда. Околната среда ще пострада поради въвеждането на твърда граница. Дали съм отговорил? на всички въпроси. Нека да дам думата на колегата. Ще отговоря на въпроса на господин Тейлър относно какви модели могат да бъдат въведени. Какво бих казала? Има разлика между това, което е административно ефикасно и предпочитаемо от екологична гледна точка, от една страна, от друга страна, онова, което е политически възможно. Що се отнася до екологията и ефективността на администрацията, аз е, бих казала, че Великобритания би трябвало да приложи законодателството на Европейския съюз в областта на околната среда, но това едва ли ще се случи. Като си има предвид, че Великобритания не иска да се починява на юрисдикцията на Европейския съд. Съответно, ще трябва да се стигне до някакво друго споразумение, възоснова на общото признаване на стандарти и възоснова на регулаторната еквивалентност. Ще трябва да се създаде някакъв друг орган, който да позволи на Европейския съюз да гарантира, че Великобритания спазва споразуменията, които са сключени. Това, според мен, ще е и стремежа, ако преговорите продължат в духа, в който протичат в момента, тъй като можем да кажем, че те буксуват по-настоящем. И господин Кейсман казва, само да добавя към казаното, вие попитахте за задължителните търговски споразумения. Ние осъзнаваме, че екологичните директиви на Европейския съюз и най-вече директивата за птиците и за местообитанията, както и рамковата директива за водите и директивата за оценката на екологичното въздействие, всички тези директиви не се прилагат спрямо Норвегия в отношенията между ЕСА и Норвегия. Така че ние се притесняваме, че прилагането на тези директиви в Великобритания може да бъде отслабено или въобще да бъде премахнато и в същото време да има отсъствие на сделка по отношение на търговията. Така че ние смятаме, че тези директиви трябва да бъдат със задължителен характер, независимо от това какво ще бъде бъдещето търговско споразумение между Великобритания и Европейския съюз. Благодаря. Други въпроси, госпожа Бирдър. Благодаря много. Вие засегнахте въпрос, който се канех да поставя относно механизмите на приложение. Вашия коментар, госпожо професор, относно слабото прилагане на международното право а, нашите... Чухме от колегата ви, че той им взема неутрална позиция. Аз не съм за неутралитет, аз съм против Брексита. Но, ако не говорим за международното правните разпоредби, ние ще се окажем в позицията на трета страна и предвид обхвата на преговорите и необходимия брой споразумения, някакси екологията винаги се подминава. Е, и както вече се каза тук, наистина трябва да проявим голяма бдителност и да не допуснем да се стигне до това, защото това не е еднопосочна улица. Въпросът е какво ще трябва да направи Европейския съюз пред предприемайки действия против Европейския съюз, особено що се отнася до трансгранични екологични въпроси, да речем замърсяване на въздуха, замърсяване на водите, прелет на птици и други въпроси, които в момента се решават по някакъв начин и как Европейския съюз ще принуди британското правителство да се съобрази с, и да изпълнява международните договорености. Това са моите притеснения. Ще ми бъде много интересно да чуя какво мислите вие по въпроса си, господин Данс. Благодаря за информация на нашите гости в Комисията по външни работи АВКО в 4.30 има изслушване е, за, е, по въпроса на Брексит и Ирландия, за просто за ваша информация. Доста идеи има за това на къде и предположение на къде ще вървят преговорите. Доколко важно е да се подчертае значението на варианта, ако не се постигне сделка и е, какво ще е отражението върху екологията, какъв е, така да се каже, най-крайният сценарий. Говори се за споразумението от разпет и петък е, и на мен ми се ще повече темата да се обсъжда повече във Великобритания. Тя някак си се подминава в момента. Е, много хубаво казахте, че от, повед, за, по въпроса за а, Северна Ирландия и Ирландия но не мисля, мисля, че е, крайбрежието на Ирландия също трябва да се третира като една екосистема, да не говорим, че това се отнася за целия континент. Е, има ли сценари, при които е, имаме сценари за подобряване на екологичните показатели? свободната търговия, тези преговори от отнемат години и е, просто е невъобразимо да постигнем е, такова споразумение между Европейския съюз и Великобритания 7-8 години, както твърди британското правителство, но 7 месеца, 7 години, 17 месеца няма значение е, как по какъв начин да кажем, е, че в бъдещите споразумения за свободна търговия задължително трябва да включват екологията? Е, какво мислите вие, господин Брана? Е, съвместната, общата селско-стопанска политика е не е недвусмислено от полза за екологията. Ако питате еколозите, те ще кажат, че ОСП не, не постига целта извън когато излезе от Европейския съюз и няма да бъде част от ОСП, е, трудно е да го кажа, но е, може би ще има някаква полза за екологията извън ОСП. Какво според вас е, ще бъдат големите преимущества за Великобритания и Ирландия в екологията, когато се окажат извън Европейския съюз и не са част от общата селско-стопанска политика? Да чуем отговорите на тези въпроси, казва председателката и след това ще продължим. Ще продължим. Е, кой ще започне с отговорите? Госпожа Бърнс. Благодаря за поставените въпроси. По отношение механизма на прилагане, прекрасен въпрос ми задават, но нито аз, нито мнозина от колегите юристи можем да дадем към момента отговор. Механизмите на прилагане за трети страни е, е наистина уникална ситуация. Великобритания излиза от Европейския съюз. Ние още повече, че Великобритания не иска да бъде под, под, под ведомство на Европе, съда на Европейския съюз и така нататък, трябва да се потърсят други решения. За мигриращите видове и дивите животни. Тук ще трябва а, Великобритания да м, се позове на своето, на, на факта, че че е страна по международни конвенции не е част от европейската система. Те предлагат достатъчно добри стандарти, за да се опре на тях британската политика, продължавайки си напред сценарий за подобряване на екологичните стандарти. Е, нека аз да попитам за Европа ли говорим или за Великобритания. Няма причини, напускайки Европейския съюз, да Великобритания да прилага по-лоши стандарти. Има възможности за налагане на по-амбициозни стандарти и като да речем е, част от е, Обединеното кралство, като Шотландия и Уелс, имат по-амбициозни цели, които могат да реализират национално ниво сега, що се отнася до тези въпроси е колеги от университет Куинс в Белфаст и така нататък провер... изследваха. Трябва да помислим конкретно за това как ще изглеждат нещата как да кажа, по-неевропейска екологична политика, но изненадващото за мен е, че по е, по отношение на, велико, на екологията се поставят по-низки изисквания за създаван нарочно законодателство в економическата област. Но като говорим за защита на животинските видове, имаме наистина сериозни изисквания в Великобритания, но по отношение на някои изисквания се прилагат европейските, защото са по-ясни ясни, а когато се а, намесят обаче економическите съображения, те някак си добиват примат пред екологичните. Исторически а, тук Великобритания няма особени постижения. Мисля, че ако трябва да имаме по-амбициозни екологични стандарти, каквито постигме по отношение на климатичните промени, вече имаме пример в това отношение. От друга страна, може би британското законодателство ще предложи по стабилна законодателна рамка и а, а, разбира се, нещата могат да се променят и да вървят нагоре-надолу в зависимост от резултатите от изборите сега общата селско-стопанска политика. Може би тук има шансове с, за изграждане на нова селско-стопанска политика, по екологично амбициозна, по-гъвкава, по-съобразена добре съобразена с местните особености и е, в това отношение може би ще има отражение на Брексит, но е, има една хубава приказка, че говорим ли за Брексит, а опасностите са истински и добре познати, шансовете не точно. Така че това се отнася и за селско-стопанската политика, например финансирането. При сегашните условия Шотландия и Уелс получават солидни субсидии по ОСП. Не сме сигурни дали това ще продължи след Брексит. Не сме сигурни каква ще е, е формулата в това отношение в Великобритания, съответната компетентната комисия в Камерата на общините предложи да се действа на базата на обществени средства за обществено благо, но Националното сдружение на фермерите е на друго мнение, така че те първа битката за решаване на селско-стопанската политика предстои господин е, е, Кейсман. Аз само ще потвърдя казаното от госпожа Бърнса. Има възможности за подобряване на екологичните стандарти, но нека да не подминаваме съвсем основателните опасения че при, ако окажем сериозен натиск върху земеделците и фермерите, те няма да могат да продължат. А ние сме зависими от тях за поддържане на екологията в а, селските райони. Нямаме друг начин да така че това е истинска дилема. Да подпомагаме земеделското стопанство и едно, да им помогнем така да изпълняват, да осъществяват своите земеделски дейности, че да не разрушават околната среда. Така че тук трябва да бъдем много предпазливи говори се за споразумението за от разпети петък и подценяването му. Да, така е. Идвайки в Брюксел, за да говоря с участници в преговорите, е, всички са наясно е, какво означава споразумението от разпети петък. Връщам се в Лондон и те има доста по далечна представа за ролята на този документ и участието му в Брексит. Доста е фрустриращо. Надявам се, че поставяйки този въпрос тук и в други форуми, ще можем да поставим въпроса, защото това е от много важно значение за цялостния ход на преговорите по Брексита. Европа екологично е единна. Е, имаме много общи неща, огромни, много мигриращи видове, много движещи се видове. Има, обгадени сме с водни басейни, където всичко се движи свободно и е, е рибни запаси и морски животни и така нататък. Да, нашата фауна и флора е много различна от тази в Великобритания, както пък в Великобритания фауната и флората е различна от континентална Европа. Но ако се опитаме да уредим това с общи механизми, общ подход, бихме направили важна стъпка в положителна посока в, а, от, защото в противен случай отраженията от лошата уредба ще бъдат много сериозни. И накрая, ако Европейския парламент може да отправи послание за поддържането на екологичните стандарти в цяла Европа след Брексит, е, могат само да ви поздравя искрено за това. Председателката, благодаря за отговорите. Продължаваме с следващ кръг въпроси. Госпожа Магинес, благодаря, госпожо председател. Да нека да от, ви помоля да отбележите казаното от господин Кейсмант относно нашите възможности за действие по отноше в хода на преговорите и специално в контактите с господин Барние и неговия екип. Това, което казахте за факта, че това е наистина потискащо. Е, да, била съм на границата в е, Северна Ирландия и е наистина много притеснително, много потискащо, много тъжно. Е, специално отношенията между двете Ирландии са тема, по която трябва да, която трябва да отбележим. След това ОСП. Чухме интересни неща относно възможностите за Великобритания след Брексит, но из, е, какво ще стане с търговията, се питам аз във Великобритания и чувам от консерваторите различни мнения, дали ще се запазят стандартите, дали ще се понижат, дали ще се повишат, няма особена сигурност и нека не забравим, че като говорим за селско-стопанска политика, ако погледнем други държави, Нова, е, е, Нова Зеландия и другата, където няма системи за подпомагане, там има сериозни екологични проблеми. Няма чудодейно решение, няма разковниче за решаване на всички проблеми, но това, което имаме в Европа е свързването на плащането с кръстосаното съответствие. И мож, аз мога само да приветствам казаното от Патрик Кейсман за ролята на фермерите и земеделците. Така че е абсолютно ясно, че този отрасъл трябва да получи подкрепа, защото там положението е по-трудно. И очаквам утре да чуем а, повече от еврокомисаря Хоган и повече относно резултатността от работата председателката казва, е, да, от самото начало аз споменах, че казаното днес ще бъде предадено на участниците в преговорите. Сега госпожа Гърлинг, е, имам няколко въпроса. Смятате ли, че ще има, така да се да каже, дерегулаторен натиск е, върху Европейския съюз. Не мисля, че в нашата специална комисия ще има някакви последствия в посока към понижаване на стандартите, ако това стане в Великобритания. Но ако Великобритания се откаже от е, да прилага съответствието с регламента РИЧ, какво ще е отражението за 2070, защото говорим за конкурентоспособност. Е, и тук много уместно се каза, че конкурентоспособността е, е, бе в основата на или бе в началото на екологичното законодателство, когато говорихме за единния пазар. Същото спомнете си е, за фракинга, като всички е, европейски държави знаят какво се прави в Великобритания, нещо, което трудно ще стане в останалите 27 държави членки, но очевидно пък по този начин Великобритания си осигурява е, достъп до ефтини енергоисточници. Така че това, което става в момента в преговорите по член 50, е, поставя въпроса за достъпа до пазара. Е, някак си не се поставя въпроса как, до какво води това. Е, и е, компонента екология не буди никакъв интерес нито тук, нито в Великобритания. И затова искам да чуя вашето мнение. Това е изключително важен момент е, от целият въпрос за, за достъпа до различни моменти. И аз искам да чуя от вас какво с би следвало да поискаме ние като Комисия по екология от преговарящите и на какво да държим да се обърне внимание. Второ, Преразглеждането на законодателството за климата в Европейския съюз и опасностите от него. Споделеното усилие, така да се каже паролата тук, е, защото законодателството до голяма степен се крепи върху разпределението на задълженията между 28-те държави членки за, и отегнато на Великобритания няма да доведе до, просто, до преразпределение на британския дял, просто ще да влезем в нови преговори по разпределението. И аз се питам какво мислите вие за отражението краткосрочно и дългосрочно. И освен това, Великобритания е нетен платец в европейския бюджет. И по отношение на фермерите, е, много се говори за това, че има шансове за екологията, но в е, залата витае мисълта, че ще, е, това ще се отрази сериозно на бюджета. Говореше се за 2,5 милиарда, може би са 3,5 всъщност. Е, и ми се иска да чуя вашето мнение за отражението върху Европа на 27-те. И въобще как ще се отражи това на цялостния бюджет? по повод ЕФСА е изцяло на бюджетно подпомагане. Какво ще е отражението в това отношение? Смятате ли, че останалите 27 държави членки ще трябва да увеличат своят, своите вноски в това, което наричаме за, за опазване на околната среда? Председателката, следващи въпроси? Uh, Ако няма, се обръщам отново към вас, кой иска да отговори. Ще започна с търговския въпрос. Въпрос, който е свързан много тясно с дерегулирането. Това ще бъде, може би, най-големия ни страх. Ако се стигне до хард Брексит и излизане без включено споразумение, Обединеното кралство ще трябва да се стреми да сключи множество други споразумения с страни, където екологичното законодателство е много по-неразвито. Същите притеснения ги имахме и по отношение на хранителната безопасност. Може да се окаже, че собствените ни екологични стандарти ще се занижат заради търговията с такива страни. Това всъщност ще се окаже лошо и за Европейския съюз, защото, например, ако Северна Ирландия има занижени екологични стандарти, тя ще има преимущество пред Републиката на Юг, която ще се придържа към европейския стандарт. Така и Република Ирландия ще се принуде да каже, за да оцелем като търговска нация, трябва да променим своя стандарт. От тук и натиска върху всички останали 27 държави членки. Макар и е, да представям хипотеза, това може да се окаже един съвсем реален резултат от прибързаното и внезапно излизане на Обединеното кралство от ЕС. Госпожа Гърлинг спомена фракинга – в Северна Ирландия има позиция по този е, въпрос, е, защото има възможност за фракинг и републиката смята, че може би Обединеното кралство ще използва, е, за да наложи една такава възможност. Шарла, давам ти думата. Предполагам, че моят отговор на въпроса за натиска да се дерегулира е малко по-различен. Всъщност, Обединеното кралство винаги е била държавата, която е искала да се регулира по-малко в Европейския съюз когато напусне, този натиск ще бъде отслабен, макар че, както каза и Патрик, в Република Ирландия ще има натиск. Това е натиск, който влиза през задната врата. Същевременно аз много бих се очудила, ако Обединеното кралство се оттегли от Рич. Има и страни, които не са членки по РИЧ, но искат да се присъединят, за да имат достъп до европейския пазар. Възможно е вие да разполагате с повече информация от мен, не знам. Но според мен Европейския съюз е един огромен пазар. И 27 държави ще имат повече свобода, когато бъдат оставени сами. Имаше и въпрос дали екологичните стандарти трябва да се включват в бъдещите търговски споразумения. Аз мисля, че да. От Обединеното кралство трябва да се поиска да има някакъв законодателен еквивалент. Вие също така попитахте дали трябва отново да се разгледат нормите за климата. Много интересен въпрос. Наистина съществува опасността тежестта да бъде преразпределена, но за сега съветът е този, който ще реши. Бюджета, друго нещо, което казахте е съвсем уместно, Обединеното кралство е нетен вносител нетен платец. Следователно и сега не е лесно, но в бъдеще ще е още по-трудно. Брекзит всъщност ще отнеме много от Обединеното кралство, има доста голяма непредвидимост при околната среда, освен това, която все остава на заден план идеалния сценарий и какво става, когато няма споразумение. Ние се доближаваме все повече до крайния срок. Или ще имаме добре подготвено споразумение, или ще трябва да скочим в пропаста. И всъщност липсата на споразумение е най-голямото предизвикателство, ако говорим за химикалите или отпадъците – виждаме, че очевидно всичко това може да има катастрофални последици и за Обединеното кралство и за ЕС. Исках да кажа нещо за финансирането и бюджета най-вече за селското стопанство. По-настоящем Северна Ирландия получава 9% от бюджета на ЕС за ОСП – три пъти повече, отколкото би получила възоснова на броя жители. И ясно е, че освен това в Обединеното кралство ще има по-малко средства в подкрепа на селското стопанство. Северна Ирландия би могла да пострада от много сериозно намаление и заради преразпределението на средства в Обединеното кралство. Тук опасенията са големи. Фермерите от Северна Ирландия може да се окажат в много по-лоша ситуация, отколкото тези от другата страна на границата. По въпроса за търговията – търговските споразумения в бъдеще могат наистина да се отразят много зле на нашия селско-стопански отрасъл. Знам, че ние не обсъждаме селското стопанство днес, но то е тясно свързано с околната среда. Ние сме нетен износител, докато останата част от Обединеното кралство е нетен вносител – на селско-стопанска стока. Затова и за нас е много важно да гарантираме, че ще продължи наличието на храна, която не е скъпа. Господин Данс иска да зададе въпрос. Заповядайте. Благодаря. Към професор Бърнс. Правени ли са проучвания на отражението на INDC? Какво ще трябва да направи целият Европейски съюз, за да изпълни своите задължения по парижките споразумения? Знам, че принципно и Обединеното кралство се е ангажирало, но какви са всъщност хипотезите тук? Трябва да кажа, че не си спомням какво прочетох наскоро и къде го прочетох. Може би беше на веб страницата на трите гета. Така или иначе, тези национално определени вноски се смятат за част от балона на Европейския съюз, но разбира се, ние имаме и амбициите си за климата. Обединеното кралство трябваше да постига европейските цели чрез своите национални норми. Имаме обаче и много сериозни опасения. Благодаря. Благодаря на всички колеги за интересните въпроси. Можете да останете с нас. Ние преминаваме към третата част от нашето обсъждане – то е свързано с здравеопазването. Ще помоля господин Пол Лафин да дойде тук. Добър ден! Благодаря, че ми давате възможност да говоря за заплахите на Брексит по отношение на здравните работници и в Великобритания и по цяла Европа. Аз съм менеджер в Британската медицинска асоциация, отговарям по европейските въпроси. Преди да стигнем до основното в моето задължение, нека кажа няколко думи за нашата асоциация. Тя обединява над 150 000 лекари и студенти по медицина от цялото Обединеното кралство. Има и над 8000 лекари, получили своето образование в друга държава членка. Разбира се, Обединеното кралство съдържа четири държави. Англия, Уелс, те гласуваха за Брексит и Шотландия и Северна Ирландия, които гласуваха против Брексит. Нашата агенция БМА, нашата асоциация, извинете, прави междувременно своите анализи на отражението на Брекзит върху пациентите и лекарите. Работим и с паневропейски европейски здравни дружества, за да се разгледа този въпрос. Необходимо е националните правителства и различните народности в Обединеното кралство да са наясно. Най-важното е здравните работници принципа на свободното движение всъщност доведе до над 21 000 квалифицирани лекари, които дойдоха да работят в Обединеното кралство над 9% от всички лекари. Е, може да видите съответните страни на екрана тук. Има и някои много важни разлики. Например, ако погледнете специалностите, около една четвърт от офталмолозите са от други европейски държави членки. Една пета от хирурзите са от други европейски страни. Така че ние със сигурност разчитаме много на европейските лекари и здравни работници. Снимката е достатъчно красноречива. Направена е, е в една болница в Южен Лондон на 24 юни 2016 година. Както е, виждате, 6 са обучени в друга държава членка. Без тяхната подкрепа нашата здравна система просто няма как да проработи. Същевременно не само Обединеното кралство е имало полза от свободното движение и признаването на квалификациите. Стотици, хиляди такива лекари работят в Обединеното кралство, но работят и по една седмица в месеца в Унгария, в Португалия, в Испания и така нататък. С други думи, взаимното признаване и свободното движение е в полза на цяла Европа и на всички европейски системи за здравеопазване, например – полски лекар, който работи в Обединеното кралство. Той може да работи с полските пациенти, като говори на матерния им език. Същевременно има тези отлични умения, които е придобил още преди да дойде в Обединеното кралство. Да вземем един румънски хирург-консултант, който има над 30 годишен хирургичен опит – в полза на пациентите от двете страни. Да вземем италианския доктор, който в момента се специализира в Германия, а работи в Обединеното кралство. Където и да реши да работи в крайна сметка, неговите пациенти ще имат полза заради отличните му умения, получени в Германия и Обединеното кралство. С други думи, всички печелят. Ако имаше ограничения на свободното движение и взаимното признаване на квалификациите, нашата система за здравеопазване много би пострадала. За жалост и тези в останалата част на Европа също. Е, миналия месец ние направихме своето проучване, и попитахме какво означава Брекзит за вас. 50% от лекарите и здравните работници при нас казаха, че мислят да напуснат не само Обединеното кралство, а изобщо Европа, за да отидат в Северна Америка или в Южна Азия. Това са много високо квалифицирани работници, високо квалифицирани лекари. Един полски лекар в Полша би получавал около 40 000 долара годишно. В Обединеното кралство 140 000 долара. Ако този лекар реши да работи в Австралия, може <laughs> да получи 340 000 долара. Следователно, ако тези лекари решат да напуснат Обединеното кралство, няма никаква гаранция, че ще се върнат у дома си. Брекзит, освен това, е голяма заплаха за безопасността на пациентите, защото благодарение на Европейския съюз ние имаме система за предупреждение когато има опасение, че определен лекар не бива да практикува. Този сигнал се разпространява в рамките на 48 часа. Тази инициатива започна от януари 2016 година. От тогава до сега регулатора в Обединеното кралство е подал два пъти повече сигнали, отколкото е, колегите в европейските държави. Това означава обаче, че при липса на такъв механизъм един лекар, който е получил забрана за практикуване в Обединеното кралство, може да се върне от дома си и там да работи съвсем спокойно, като това е във вреда на пациентите. Не бива да го позволяваме. В Обединеното кралство често се питаме дали хората гласували за Брекзит са искали да напуснат единия пазар. Аз ще отида и по-далеч. Според мен, по-малко от 1% изобщо са разбирали, че напускането на Европейския съюз означава излизане от Евратум. Защо е важно това? защото Евратум улеснява безопасната и редовна доставка на радиоизотопии. Те имат големи приложения в медицината. Какво би станало, когато излезем от Евратум без поразумение? Ако няма споразумение само няколко дни или седмици след излизането през март 2019 година, Обединеното кралство ще трябва да търси тези изотопи от други доставчици. Това е важно, тъй като ще доведе до закъснения в диагнозите. На ниво Европейски съюз няма да има сътрудничество в тази толкова важна област. Сега ще налея масло в огъня по отношение на ирландския въпрос. Ирландия е малък остров. Общо населението е 7 милиона, 1,8 милиона в Северна Ирландия и останата част в републиката. Ясно е, че трябва да се обединят ресурсите, да има оперативно планиране при спешните медицински услуги, например Дъблин – там се намира единственото детско кардиологично отделение на острова. Следователно е много важно децата да могат да стигат до Дъблин, а не да трябва да напускат острова. След това в Ландън Дери има болница, която предоставя радиотерапия на над половин милион пациенти – и от двете страни на границата. Тази болница също така предоставя кардиологични услуги, има предвид болницата в област Донегал. 27 души бяха спасени. За тези хора става дума за въпрос на живот и смърт. Накрая ще кажа в заключение, че аз представлявам БМА. Аз не мога да говоря от името на цялата лекарска професия, но ние работим заедно с паневропейски организации, които представляват национални организации от всички 27 държави членки. Те споделят нашето мнение. И текстът, който виждате, е на Мишел Бърние. Брекзит ще промени много Обединеното кралство и Европейския съюз, но не може да се позволи Брекзит да застраши здравето на Европа. Благодаря. Thank you very much. Благодаря ви. Сега ще дам думата на госпожа Вирджиния Ака, която е изпълнителен директор на МСД. Освен това, тя е, е председател на организация, която е член на е, една организация, в която членуват много европейски партньори. Е, благодаря. За мен е привилегия да съм тук привилегия, освен това, да се изкажа последна. Вече говорихме много за измеренията на Брексит, въздействието на напускането на Великобритания, какво можем да направим, за да запазим усилията, които сме положили през последните е, няколко десетилетия. Какво е основното ми послание? Има е, сериозни предизвикателства за пациентите и за здравеопазването в Европа поради Брексит. Въпреки всичко обаче, ние в нашата организация MSD, както и ние в FPA, Смятаме, че можем да работим заедно с всички заинтересовани страни, за да минимизираме отрицателното въздействие. За да се случи това обаче имаме нужда от подкрепа. Не на последно място от ваша страна. Имаме две основни задачи. На първо място по отношение на европейското регулаторно сътрудничество. То трябва да продължи. Какво имам предвид тук? сътрудничество по отношение на регулаторните стандарти и практики, включително научния обмен, трябва да можем да разпространяваме своите лекарства от момента на откриването им до момента, в който те стигат до пациентите. За да се случи това, имаме нужда от преходен период, защото откровено казано, по-настоящем ноември 2017 година времето ни изпреварва. А темата е изключително сложна. И ето защо този приоритет следва да бъде посочен и ясно пред преговорния екип. Имаше подобни призиви днес. Трябва да започнем с тези разговори максимално бързо, защото, откровено казано, Откакто започна процедурата по член 50, 9 месеца вече протакаме реалните разговори. Не можем да чакаме допълнително. Сега в подробности. Исках да ви представя какво представлява жизненият цикъл на лекарствата. Ако погледнете там, където е 2 часа, през последните 30-40 години имаме инвестиции съвместни за цяла Европа. Благодарение на тези инвестиции, благодарение на приноса на европейските институции, благодарение на Европейската агенция по лекарствата. Имаме сега, благодарение на всичко това, и един интегриран процес за създаване и пускането на пазара на лекарства. Виждате, че по-настоящем е, имаме голям процент лекарствени продукти, които се създават в Великобритания. Е, тук е, се включва и голям брой клинични изпитания. Клиничните изпитания, на които Великобритания е спонсор, са около 1500. Имаме 400 продукта, които са получили разрешително на централно ниво на които Великобритания е притежател за разрешителното. Тук няма да говоря за така наречените децентрализирани продукти, от които има хиляди. Имаме 1300 продукти, които са подложени на изпитание и са пуснати на пазар от Великобритания. Тези продукти отиват за пациенти в целия Европейски съюз. Едно проучване на FPA по-рано тази година показва, че 45% от членовете на FPA очакват, че ще има забавяния за пациентите по отношение на лекарствата, ако се премине към правилата на СТО. Представете си за какви обеми става дума, когато а, вземем предвид различните пакети за а, а, пациентска грижа. А, и тяхното съдържание. 45 милиона пакети за пациентска грижа се е, пускат от Великобритания за останалите държави, е, членки на Европейския съюз, всеки месец. Е, трябва да разгледаме, между другото, цялата верига на доставките, защото движението е двустранно, що се отнася до продуктите. Съответно, тази двустранна търговия е изключително продуктивна. Е, ние произвеждаме точно толкова, колкото е необходимо за пациентите. И в крайна сметка знаем, че в Европа всички имат е, необходимите продукти, те се доставят на пациентите тогава, когато има нужда от тях. Всичко това благодарение на централизираната система. Няколко думи ето една иллюстрация. Виждате, поради голямото въздействие на Европейската агенция за лекарствата и Европа законодателство имаме единна процедура на одобрение за лекарствата в Европейския съюз. Това означава, че има и единна система за проверки на доставките, както и единна система за наблюдение на безопасността на лекарствата в целия Европейския съюз и в Европейската общото економическо пространство. Например, ако се вземе едно активно вещество за едно лекарство от Япония, то преминава границата на Европейския съюз по настоящем, влиза в Великобритания, съответно трябва да бъде тествано и одобрено, за да бъде пуснато в целия Европейски съюз. Да си представим сега, че процедурата става малко по-различна. В този конкретен случай имаме доразвиване на това лекарство в Испания, след като то е било в Великобритания. След това самото лекарство се връща в Великобритания, откъдето е започнало своя път и след това се разпространява във всички 27 държави членки. По-настоящем има само една граница. След като обаче Великобритания напусне, виждате колко ще се увеличи броя на границите. И съответно може да си представите какво ще е забавенето за това лекарство, а то трябва да достигне до всички пациенти, до всички членове на FPA. Между другото, има и други асоциации, които проявяват критично отношение спрямо системата на разпределение на лекарствата. Мога да спомена организацията Medicines for Europe, но не само. Съответно, ние сграбчихме възможността, която имаме и написахме писмо и на Дейвид Дейвис, и на Мишел Бърние. В това писмо описахме основните предизвикателства, говорим за това колко е важно да има регулаторно сътрудничество, постоянно такова сътрудничество, за да може да се обменят услуги, продукти, експертен опит, тъй като много, много, много хора зависят от доставката на лекарства. Освен това, ние споменаваме в писмото, че всяко едно бъдещо споразумение между Великобритания и Европа не трябва да има отрицателно въздействие върху общественото здраве. Съответно, трябва да има мерки, за да се гарантира постоянния характер на доставките. Би трябвало от първия ден на излизането на Великобритания пациентите, независимо в коя страна се намират, да не забелязват, че нещо се е случило. Това трябва да е основната ни цел. Пропуснах сега последния си диапозитив. В заключение, е, искам да кажа, че всъщност на последния слайд аз съм написала това, което вече казах. Много е важно да има сътрудничество в областта на лекарствата. Моля да запомните това. Освен това, всеки бъдещ модел на сътрудничество между Британия и Съюза трябва да е, вземе предвид необходимостта от това да се доставят лекарства навсякъде. Надяваме се, че това ще бъде взето предвид. Надяваме се, че е, трябва да се е, надяваме се, че ще може да се избегне въвеждането на различни изисквания. Необходимо е да имаме едно отчитане на последователността на веригите на доставки. Е, нашата инфраструктура в областта на науката също е изключително сложна. Ето защо би трябвало да има преходен период след 2019 година, за да се гарантира добрата услуга за пациентите. Искаме да създадем една среда, която да е безопасна, ефикасна, среда, в която лекарствата се произвеждат и разпространяват безпроблемно. По-настоящем пациентите се чудят дали ще бъдем готови тогава, когато настъпи съдбовния ден. Ние искаме да създадем план, по силата на който наистина здравеопазването в Европа го чака едно добро бъдеще. Благодаря, госпожо а, за тази презентация. Колеги, кой иска сега да зададе въпроси? Господин Лиза е първи. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на двамата докладчици. Току-що с Франсуаз Гростет си говорихме, поговорихме по въпроса и разбира се би било чудесно, ако всички тези последствия бяха обмислени преди референдума за Брексит и ако бяха отчетени проблемите за здравеопазването, за пациентите, сега можем само да си говорим как да овладеем тези проблеми по възможност. Разбирам това като пледуария а, е, против е, за споразумение без е, твърд Брексит и нека първо да попитам госпожа Ака. Вече сказахте, че сте изпратили, изразили това становище пред господин Дейвис. Имате ли реакция също и към господин Лафин. Е, имате ли контакти с правителството? Те дори започнали ли са започнали са да осъзнават как стоят нещата или трябва много по-сериозно да издигнем глас в името на пациентите. И отново към господин Лафин. Какво става с трансграничното обслужване на пациентите? Имаме пациенти с еднакви заболявания в различни страни. Как ще продължат нещата след Брексита? Какво имате ли идея? Благодаря госпожа Гростет. Благодаря. Благодаря на докладчиците. Вярно е, че като ви слушаме, си мислим, че е жалко, че хората, които са гласували за Брексит, ще е, поемат последствията, за като отговорността е всъщност на политиците. Кратък коментар за припомняне. Да, вие наистина говорите, че очевидно е, че в нашата комисия а, сме много загрижени и проявяваме голямо търпение, но какво е поведението на фармацевтичната промишленост? Как гледа тя на последствията от Брексита? как Брексит се отразява на, фармаци... на инвестиционната политика на фармацевтичните компании. Говорихте за снабдяването с лекарства и тази мрежа сериозен проблем е, до сега имаше европейска система за допускане до пазара в Великобритания. Търсили се решение, взаимно признаване за, по фармацевтичните продукти, е, тъй като Европейския съюз има споразумение с други държави. Смятате ли, че това е решението, поне временно, за да бъдат смекчени всички тези последствия за пациентите. Чисто практически въпроси, но ми се струват важни. Искам да чуя вашето мнение. И съм съгласна с Петър Лизе за трансграничното обслужване на пациенти. Да речем, Норвегия, Швейцария прилагат нашите директиви за трансгранично обслужване. Можем ли да гарантираме приемственост? Но това предполага сериозно сериозни усилия от страна на британското правителство. В противен случай, иначе Европа не е решила още какво ще прави. Нека сега да чуем отговорите на тези въпроси и след това ще преминем към другите колеги. Кой иска да отговори? Заповядайте. Благодаря ви за тази възможност да поясня допълнително това, което исках да кажа. Отлични въпроси, много уместни. Чухме ли обратна информация от британското правителство? Видяхме информацията, която беше публикувана от държавния секретар е, през лятото в местната преса, в Financial Times, там се каза, че ще се търси регулаторно сътрудничество с Европейския съюз. Мисля, че трябва постоянно да се насочва вниманието на правителството към това обещание. Затова, господин Лизе, моля ви и вие да използвате всяка възможност и да обяснявате какви са нашите нужди. Нещо, което трябва да се поясни, е, пред е, отдела на господин Дейвис е следното. За индустрия като нашата, а и не само, както чухме по-рано днес, не става дума само за търговски споразумения под формата на тарифи, например. Регулаторните изисквания, не тарифните бариери са от критично значение. Ето защо трябва да се посочи с пръст този проблем. И ето защо и онова, което каза госпожа Гростет е изключително важно. Споразуменията за взаимно признаване. Те съществуват по отношение на Швейцария, между другото и по отношение на САЩ, току-що беха прияти разпоредби, познати като МРА. Така че това е една възможност да се надгради над съществуващото вече съществуващите решения за решаване на проблема. Между другото, нека да напомня по отношение на сътрудничество, че британските органи в рамките на Британската здравна каса в момента са част от общо европейска мрежа, така че отправената ни точка е една и суща. Да се надяваме, че няма да е невъзможно да се договорим, но договорката трябва да се осъществи максимално бързо. И бихме искали, между другото, да се постигне лесно тази е, оговорка. Планираме ли план Б, например? Естествено, компаниите в отрасъла, включително и моята, развиват в момента планове за спешни ситуации, защото ние осъзнаваме какви са нашите задължения по силата на системата за лицензиране и разрешителни. Нашите задължения са да доставяме и ние ги взимаме на сериозно. Не искаме да имаме практически пречки пред себе си и би трябвало в много кратки срокове да може да се адаптираме. И ето защо искаме да има план за изпълнение, за да може да се справим. Господин Лафин, благодаря за тези въпроси. Първо въпроса от доктор Лизе. Разговаряме ли с британското правителство? Аз разговарям с господин Шонаси от департамента по Брексит. Винаги казвам в тези разговори едно и също. Между другото, не, на... не веднъж съм се срещал с този човек. Е, та, посланието е, винаги е едно и също и го отправям в сътрудничество с нашите европейски партньори. Имаме нужда от е, сътрудничество. Има едно разминаване между Европейската комисия и британското правителство и то е свързано с студентите по медицина. На теория, ако си германец, който учи медицина в Великобритания и трябва да завършиш обучението си след Брексит, например през 2021 година, няма гаранция, че дипломата ти ще бъде призната в държавата, от която идваш. Нашата организация смята, че това е неправилно и трябва да се гарантира взаимното признаване на квалификациите на студентите. Всъщност, британското правителство смята точно като нас. Вече сме казали това на Европейската комисия. Не би трябвало да се жертва а, на ултара бъдещето на студентите по медицина, независимо откъде идват. А, на следващото място, онова, което казахте относно а, директивата. Радвам се, между другото, че има един а, депутат, който представлява Гибралтар. Е, Гибралтар ще бъде много засегната. Гибралтар, знаете, е територия на Британия. Е, след Брексит, е, ако няма сделка, там в района има около 200 000 европейци, между другото, макар че населението на Гибралтар е около 32 000 само. Та, може да си представите, ако няма сделка, е, до е, какво ще се стигне. Ето защо ние искаме да има взаимно признаване на правата на пациентите, е, независимо дали са британци в Европейския съюз или европейци в бъдещата Великобритания. Така че директивата за трансграничното предоставяне на здравни услуги е изключително важна. Е, европейските мрежи играят много важна роля за превенцията и контрола на заболяванията. Ако обаче нямаме европейски лекари, които да работят в рамките на европейските референтни мрежи, нищо няма да постигнем. И ето защо трябва да има взаимно признаване на професионалните квалификации, за да може лекарите да останат да работят и в Великобритания, и в Европа Европейския съюз. Госпожа Бирдер е следващия оратор. Благодаря. Благодаря и на двамата за тези толкова интересни експозета. Обръщам се към нашия германски приятел. Не казахме ли това по време а, на референдума? Казахме го и ни обвиниха, че плашим хората. Всеки път ни обвиняваха в нещо подобно. Имаше и още един въпрос, ако не се лъжа. Правителството не разбира ли всичко това? Надявам се, че разбира, но поне както изглежда, правителството няма познанията или капацитета да осъзнае колко е важна темата и колко е наболял проблема. По отношение на стандартите за околна среда, за които вече чухме за лекарствата, общата политика в областта на рибарството, общата селско-стопанска политика, директивите, няма значение. Е, всеки път преди Брексит казвахме, осъзнавате ли, че такова ще е въздействието и въздействието ще е не само за Великобритания, ще е за цяла Европа. Всеки път казвахме това по време на кампанията. Е, сега продължаваме да лобираме пред правителството. Надяваме се, че ще ни чуят. Ето защо много се радвам, че и днес провеждаме подобно изслушване. Чухме за плановете на лекарите. Направили сте проучване и тези лекари казват основно, че могат да отидат в трети страни, че няма да останат в Европа. Това са хора с изключително ценен опит. Ние сме плащали за тяхното образование и би трябвало да можем да разчитаме на тях. Между другото, има кръвна плазма, продукти, органи за трансплантация, които също ще бъдат засегнати отрицателно. Знам, че Великобритания, между другото, получава и много безвъзмезна помощ за научна дейност. Нашите болници получават страшно много такава помощ. Тя идва от цяла Европа. Какво ще кажете по този въпрос? Освен това, тези всичките специалисти, за които говорим, ще могат ли да бъдат привлечени, привлечени по някакъв друг начин? Чухме по отношение на Европейската агенция за лекарствата, че ние губим. Холандия печели сега. Ако нямаме възможност да направим клиничните си изпитания сами. Откъде ще вземем хора, които да го направят? Откъде ще вземем експерти? На следващо място. Чухме, че економиката ще бъде поставена под сериозен натиск. Съответно, каква е вероятността да търсим внос на по-ефтини лекарства от Китай, от Индия или от всяко едно друго място, където се произвеждат по-ефтини лекарства. Какво ще е въздействието върху здравето на британците и върху здравето на останалите европейци? Благодаря, господин Тейлър. Господин Тейлър, благодаря, госпожо председател. Въпросът ми е към господин Лафин. С интерес чух казаното от вас за Евратом и за оттеглянето на Великобритания. Какво отражение върху националната здравна система ще има излизането от Евратом? И специално въпроса за радиоактивните изотопи и тяхното третиране извън Европейския съюз и какво ще бъде отражението върху останалите 27 държави членки,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 Обърнаха ли се към вас от правителството е, преди да вземат решение за излизане от Евратом? Господин Данс, следващ въпрос. Благодаря, госпожо председател. председател. Благодаря на двамата докладчици за впечатляващите изказвания за отражението върху Великобритания и цяла Европа от е, излизането от Брексита е, за наше за голямо съжаление тези въпроси не бяха подложени на разумна дискусия е, месец, година и половина след референдума и месеци след започ... Е, започ... прилагането на член 50. Е, и, и е действително много тъжно е, че тук не виждам лицата на колеги британски депутати, които бяха на е, мнение, че трябва да се е, излезе, е, за, за излизането. Говорите за последващи действия без ясна цел. Какво мислите вие, че ще стане? Е, трябва повече време за планиране, но няма и ясна цел и фирмите е, ще бъдат много е, сериозно объркани. Как ще се отрази това на здравната система в Великобритания? Какво какъв ще е, какво ще е отражението на така наречения no deal за британските пациенти. Председателката, нека чуем отговорите на тези въпроси и ще продължим. Госпожа Ака, благодаря за възможността да доразвия идеята си, показаното от госпожа Бердер за изследователската дейност. Отново струва ми се, че като промишлен отрасъл ние бяхме пределно ясни, особено що се отнася до клиничните изследвания в цяла Европа е, са много важни. Е, ние изчакаме е, влизането в сила на съответния регламент и миналата седмица имаше нарочна среща с компетентния център, единствения за момента а, такъв център, така че питате всичко това ще бъде ли засегнато от Брексита. Разбира се, всички ние ще бъдем засегнати и Великобритания и 27-те държави членки, надявам се, ще започнат, ще могат да продължат взаимодействието си. Аз самата съм представител на академичните среди, имам опит от миналите години, знам колко важно е всичко това и се надявам, че на следващия етап от преговорите тук да се отбележи бърз напредък, защото от това зависят иновациите в медицината. За ЕМА и прехвърлянето в Амстердам. Да, това е също част от отговора ми за последствията от Брексит. Не, не говорим само за промишлеността, но и за различните органи. Ето, ема, пък и държавите членки които ще бъдат засегнати от доставките на лекарства. За нас е изключително важна но що се отнася до европейската регулаторна рамка, това е въпрос на капацитет. Най-голямото преимущество на тази мрежа е, че цялото е доста по-голямо от своите части. Тук наистина е много важно и в бъдеще нашата здравна система няма да може да се възползва от това. Има и други практически импликации. Броя на ли, лицензиите, които трябва да бъдат прехвърлени. Определено това е предизвикателство и за Европа на 2070 и те но представете си пък какво означава това за националната здравна система в Великобритания дискусиите и дебатите продължават а, м, м, в под въпроса за дерегулация ние имаме уверение, че от националното здравна система и правителството, че няма да посягат на стандартите. Не мисля, че британските граждани биха приели подобни действия, но нека да видим какво ще стане. И преди да върна думата на Пол Лафин, въпроса за преходния период е ясен, но вие казахте много добре, господин Диер, ако не знаем как ще изглежда окончателно нашето партньорство, много ще бъде трудно фирмите изцяло да предприемат действия. Така че в, в момента не, единственото ясно е, че Великобритания ще се окаже трета страна за Европа. А ако има други альтернативи, нека да ги разгледаме. Господин Лафлин, Галафин, е, изследванията в Великобритания предвид е, процента на квалифицирани медицински кадри от Европа, е, трябва да кажа, че около 16% от медицинския персонал в Великобритания е с друг европейски, от други европейски страни. Така че отново опираме до взаимното признаване на, на, документ, на дипломите и, а защото в противен случай няма да има възможност е, за обмен. Е, и много наши пациенти в Великобритания е, питат своите лекари какво ще стане с тях след Брексита. Да, най-големия пазар за изследователска дейност е в Северна Америка. Но ако те не намерят възможности в Великобритания и в е, Европа, нека не се очудваме и не ги съдим, ако решат да отидат в Северна Америка. За Евратом. Е, надявах се никой да не ме попита, защото това е от тези сложните въпроси, които е, пред нашата асоциация. на Ядрената медицина бе обсъждана и миналата седмица и нещата не се развиват добре за Великобритания. Аз го споменах това за Европейския а, е, съюз. Това ще има отрицателно отражение върху а, е, производителите. Белгия, Нидерландия и Франция а, е, са основните вносители и доставчици на тези документи, така че това ще има отражение и на тях. Е, господин Дансиек и пациентите, е, говорил съм за щастие или нещастие с стотици наши членове след референдума и не се намери един да ми каже, че има някаква положителен резултат от Брексита. Така че направете си сам изводите какво е, ще последва от Брексита и за пациентите ни. Председателката, благодаря. Нека чуем следващите въпроси. Госпожа Каденбах. Попасявам е, се, че последното изречение каза всичко е, за какво ще следва за британските пациенти, както и да го въртим и случай, нищо добро няма да излезе от тях. Някои от моите въпроси вече бяха поставени, но Великобритания а, е, получава около 16% от Хоризонт 2020, не само за медицински изследвания и все пак немалко тива там. Въпросът ми е, доколко усещате в момента тази несигурност и от двете страни. Изследователската, академичната общност, но и частните партньорства има ли някакво колебание от страна на отрасъла за участие участие в програми. След това миналата седмица имах да кажа радост, радостта в рамките на 25 годишнината на Европейската мрежа на кардиолозите да говоря с редица британски кардиолози. Те смятат, че голяма е, част от кардиолозите, 20% е, са получили образованието си в Европа и има такъв опит, така че и те изразиха големи притеснения за цялата тази сфера. Вие споменахте за отражението на Брексит върху пациентите. Нееднократно сме говорили не само за лицензирането на медикаменти, но и изотопите, а също и търговията и снабдяването на британския пазар. Достъпът до медикаменти, мисля, че тук е, има много притеснения и колебания и във връзка с CDC. Тук е, се е, го нашата на, ние трябва да почерпим от британския опит и да изчакаме, но мисли ли се за сходен инструмент а, или правен акт, защото така или иначе, ако се стигне до хард Брексит, трябва да има някакво решение, поне се надявам. Господин Палмар. Thank you, Chair. Uh, much of the благодаря, госпожо председател. Редица от дебатите за медицинските агенции бяха свързани с това, че Амстердам печели, Лондон и Великобритания Великобритания губят, но все пак ако ако а, Великобритания излезе извън рамките на Европейската агенция за лекарства, както и да го наречем, а, по какъв, какво може да се направи, за да избегнем пълния крах и катастрофа в а, уредбата за лекарствата и доставките, за да не се стигне до крайно отрицателни, да не кажа опасни последствия за британските пациенти говорите за 29, не можем да, да постигнем, може би, достатъчно споразумение е, трудно е, е да се приемат неща, да се стигне някъде, ако не знаем на къде вървим и каква е крайната ни цел. Колко време според вас може да отнеме изграждането на такива структури за постигане на съответни договорености и да се намерят хора, които да изградят тези структури и да ги изпълнят със съдържание. Господин Лафин, би мога ли да помоля? Вие всъщност започнахте с много интересен след за отражението върху работната сила в и медицинския персонал в Великобритания от Брексита. Но това не е единственото отражение в националната здравна система. Аз много съм разговарял с общо общопрактикуващи лекари, особено в моя район, проблема за намиране и така нататък. Как бихте класирали Брексит е, между другите, в рамките на другите предизвикателства? Това предизвикателство номер едно ли е в цялост във връзка с трудностите на националната здравна система или не? И освен това искам да чуя вашето мнение като представител на организацията. Вие е, да сте изцяло потопени в е, тази, политиката в тази област. Е, е, как смятате, е, до каква степен британското правителство оценяват Брексит като рисков фактор? Дали британското правителство отделя достатъчно време да оцени тези рискове. Според мен те проявяват едно опасно пренебрежение към въпроса, е, но е, като се говори за... Освен това, нека не забравяме Европейската референтна мрежа. Имаме 40 британски болници, които са част от нередица други здравни заведения. Е, всичко това се отразява и на медицинските иновации каква ще бъде нашата загуба, ако ние не можем да бъдем част от тази мрежа в сравнение с други страни, които са част. Ако бъдем извън общността за иновации в цяла Европа и Европейския съюз, ако не сме част от тази мрежа. Председателката, има ли други въпроси? Не виждам. Така че ще дам думата на гостите за отговор. Благодаря. Госпожо Даленбакс, наистина има важни въпроси, свързани с изследванията. В биофармацевтичната индустрия имаме инициативата за иновативни лекарства където работи най-голямото публично-частно партньорство в областта на науката. В Обединеното кралство и академичните среди и древния бизнес задават въпроса какво ще е бъдещето на тази организация, какви ще са партньорските механизми. За нас това предприятие е много важно. Следователно ни трябва рамка на диалога. Участието на Обединеното кралство ще бъде обсъждано. Ако получим статут на трета страна, това е също альтернатива, макар че означава, че няма да може да водим проекти, но ще можем да участваме при определени условия. Необходимо е по принцип да се поговори изобщо за рамката. Като изследванията в сътрудничество не би трябвало да пострадат след години на инвестиции. Това са много важни сътрудничества, изграждани години наред и науката нищо няма да спечели от изкуствената разпокъсаност, която може да се наложи. Тези партньорства всъщност сега дават своите плодове, например при редките болести. Аз научих за един случай в педиатрията, където шотландските партньори наистина имаха огромна полза. Те не бива да загубят всичко това. Трябва да се обяснява за каква опасност говорим. Иначе, що се отнася до ECDC, както Казахме и за хранителната безопасност и за околната среда. Много е важно да се споделя информацията, да се подават сигнали, да има бдителност при контрола на заболяванията. Не бива да се отдалечаваме. Не знам какво ще е решението, но трябва да го намерим. И последния въпрос какво ще стане, ако Обединеното кралство вече не е част от регулаторната мрежа. Не можем да допуснем това. За някои членове решението за преместване на инвестициите вече е взето, защото ние имаме нужда от местата за изпитвания. Те не могат да се разработят за един месец или половин година. Тук обикновено е необходимо да се работи 3-4 години, да се мисли напред. Това са много сериозни предизвикателства. Може би знаете, че ние имаме продукти, които се изработват единствено в Обединеното кралство. Несъмнено това ще се отрази и тук и обратното, разбира се. В крайна сметка, ако се запитаме колко време ще ни трябва, всичко зависи от това, докъде ще стигнем. Да се надяваме, че пречките няма да са големи, но ако ще има хард Брекзит, очевидно, че сме изправени пред изключително голямо предизвикателство. Благодаря. Искам първо да говоря за кардиолозите. Подготовката на лекар-специалист изисква 10 години. Ако един кардиолог реши да напусне Обединеното кралство или ЕС още утре, няма да има кой да го замени преди 2027 година. Следователно, между сега и 27 година, вашия шанс да отидете при кардиолог, ще бъде много по-малък. За жалост, аз нямам такива здравни проблеми, но се притеснявам от това. Въпроса на господин Палмър за работната сила. По отношение на риска за работната сила, дали Брекзит е опасност номер едно, две или три, аз не искам да правя категоризации Засегнахме вече темата за риска за различните здравни работници и специалисти. Брексит е всъщност още един от проблемите за тях. Освен това, Англия, Уелс, Северна Ирландия и Шотландия имат различни по естество проблеми, но тези проблеми можеха да бъдат избегнати. След това, кой приоритизира въпросите на здравеопазването. Аз мисля, че това е наша задача. Следващата седмица ще разговаряме с правителството и ще настояваме здравните въпроси да са приоритетни. Много ви благодаря. Благодаря и на членовете на парламента. Благодаря на нашите оратори. Наистина научихме много за взаимозависимостта с Обединеното кралство и за това как на всички нас ще се отрази евентуалния Брекзит. Особено ако резултатът е нежелателен. Още веднъж благодаря на всички. В началото на заседанието съобщих, че всички важни идеи, споделени тук, ще бъдат препредадени на преговарящия екип, за да може да се превърнат в реалност. Много благодаря на всички, благодаря на нашите почитаеми членове. Ще се видим, може би, следващата седмица. Пожелавам ви приятна вечер.